Bene, колеги, se siete d'accordo, iniziamo. И така, колеги, ако нямате нищо против, да започваме. Добър ден на всички. Добре дошла на председателката на Комисията по бюджетен контрол Инге Грос Гресле. Благодаря ви за присъствието от името на Комисията по селско стопанство и развитие на селското стопанство, чието председател имам часа да представлявам. Искам да приветствам с добре дошли всички оратори, които приеха поканата да участват в това съвместно изслушване. На това изслушване ние ще задълбочим знанията си по програмата Лидер и ще направим оценка на функционирането и в миналото и добавената стойност. Освен представители на европейските институции и правителства, тук присъстват експерти, натрупали опит в рамките на проектите Лидер. Благодаря ви. Надявам се, че ще обсъждаме не само миналото, но ще използваме тази възможност, за да формулираме идеи за подобряване на програмата Лидер в бъдеще и по-конкретно по време на следващата многодишна финансова рамка, която в момента, както знаете, се обсъжда. Нашето изслушване ще бъде разделено на две части. На първата част, в която ще участва трима експерти, ще бъде представена институционалната и правителствена гледна точка. По време на втората част, в която ще участва четирима експерти, ще бъде представена гледната точка на заинтересованите лица. След това ще имаме въпроси и отговори и накрая заключение. Поради ограниченото време на никой от експертите няма да се дава повече от 10 минути. Искам да ви призова да спазвате стрикно ограничението в времето. И така започваме с първата част, институционалната и правителствена гледна точка, тази първа част, която е посветена. Това е примата част, но преди да дам думата на експертите, искам да дам думата на съпредседателката, която за встъпителни думи. Благодаря, скъпи колега. Благодаря на поканата на членовете на тази комисия. Бяхме го планирали това изслушване, отменихме го и се радвам, че в крайна сметка се стигна до а, изслушването. В началото бих искала да отбележа, че програма Лидер е много важна, защото всъщност тази програма се носи от всички хора в Европа. Тя е много предпочитана програма, но тя работи обаче по-различно, отдолу нагоре. Това е много важен подход и принцип. Естествено, че е, този принцип е, скрие своите плюсове и минуси. Тази програма не се реализира от политици, от администрацията, от министрите, местните политици, които да кажат какво да се прави. Не, това са хората, местните общности. С други думи, най-обикновени хора, които решават какво да стане в техния район, техния регион, където живеят. Това е са много важни принципи. И виждаме, че по места трябва да се спазват естествено и не само европейските правила, когато се реализират програми, но и местни, национални права, правила, това е ясно. Виждаме, че и тук лидер се натъква на доста проблеми, когато, например, така наречените бенефициери нямат опит. Това може би е първата програма, в която те участват. И а, много често всъщност те не участват повече в такива проекти и това а, така събужда недоволство и неудовлетворение а, у хората. А, и за това всички ние трябва да положим усилия а, хората по-лесно да получават достъп до тези средства, до, тези, до това финансиране. Програмата трябва да се опрости, защото принципът на реализиране отдолу нагоре е изключително важен. И ясно е, че трябва да се следват правилата. И хората, които нямат опит с такива програми, естествено, че им е трудно. Те не са опитни като администрацията, която ежедневно работи с такива програми. И това е съществен проблем тук. И този проблем трябва да бъде отстранен. Но запазвайки принципа отдолу нагоре. Затова смятам, че изслушването е много важно, да се съберем тук, да се изслушаме, да видим какво можем да подобрим, за да може програмата да бъде финансирана през следващия финансов а, програмен период. Виждам, че се предвижда различна гъвкавост в държавите членки, в техните региони, в някои Например, повече средства се заделят в моя собствен регион Баден-Вюртенберг. Знаете, в Германия има 16 федерални провинции и всяка от тях различно решава кои програми да финансира. В други федерални провинции, например, има много по-голяма активност програма Лидер, отколкото в моя собствен регион Баден-Вюртенберг. Така че виждам, че гъвкавостта е различна и това. Разбира се, се определя от а, самите общности, а, общини и така нататък. Сега нека да а, чуем първо а, а, госпожа Лорис Хофман, която ще ни представи показатели, с а, които можем да оценяваме програма а, Лидер. Имате думата, госпожо Хофман. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, Госпожи и господа депутати, ще представя по-непривлекателната част от политиката. Тя обаче е много важна. Става дума за показателите за наблюдение и оценка, за да видим какво е въздействието на политиката, какво е отражението, какви са резултатите, как да ги измерим и как да ги представим на хората. Е, говорим за показатели и ви представям една малко сложна графика. Това, което искам да покажа е, че започваме с е, целите. Какви са темите, целите на лидершип, каква, какъв да бъде приноса. И освен това, всичко е в рамките на многодишната финансова рамка. Освен това има и малко по-конкретни цели по развитие на селските региони и лидер дава своя принос. От изходните показатели виждаме непосредствена информация за извършваните, предприеманите действия. Това са и изходните показатели показатели, които се следят, измерват и докладват от държавите членки за периода 2014 и 2020 година. Тези изходни показатели са обществени разходи, население е обхванато от местните групи за действие, брой на избрани местни групи, брой на подкрепени проекти. Второто ниво е нивото, на, на което измерваме резултатите, които са налични на годишно ниво. И там обръщаме внимание на показатели като процент от селското население, обхванати от стратегията, процент от населението, за което е създадена нова инфраструктура, или броя на работните места. Тези резултати, тези непосредствени резултати на действията, дават своя принос към постигането на конкретна цел по развитие на селските региони, като насърчаване на на развитието и намаляване на бедността. Само, че ние трябва да навлезем по-дълбоко. И тук има редица показатели, като заетост, БВП на глава от населението, процента, бедност. И тук анализираме приноза на политиката за развитие на селските региони към тези показатели като цяло. И всъщност това е архитектурата. Сега, за следващия период, ние гледаме на показателите наблюдението от различен ъгъл, т.е. системата за изпълнение с оглед оценка на системата. Тук имаме два вида показатели, с които анализираме изпълнението. И така, ние измерваме изпълнението на годишна основа, първо с изходните показатели, подобно на то, настоящия период. Определят се броя извършвани и предприемани действия. Те са свързани с конкретен разход – и както е предложено за текущата политика, ще се използват за доклада за годишното изпълнение. Вторият тип показатели при измерването на изпълнението са показатели за резултатите и както казах те свързват действие с конкретна цел. Държавите членки трябва да определят цели за тези показатели за резултати и ние следим напредъка на програмата спрямо тези показатели на годишна основа. В многогодишен план ние сме сме в котийката оценка. И има области, които могат да се оценяват само в дългосрочен план, защото някои постижения могат да се видят само в дългосрочен план. Това се измерва чрез показатели за въздействието. Те ни показват какво са постигнали различните политики и лидер. В този нов контекст след 2020 година искам да ви покажа с каква информация ще разполагаме за лидер, за целите на наблюдението и оценката и какви показатели ще използваме. Първо, непосредствената информация за годишна основа от лидер е броят на местни стратегии и които местните групи за действие изпълняват на място. Това се използва за годишната оценка, но тези стратегии, разбира се, могат да дадат своя принос към постигането на определени резултати. Всичко ще зависи от стратегията и решението на местните граждани. Имаме е, и показател за резултатите за брой на работните места, обхванатите обхванатия процент от населението от стратегията за интелигентни села. Също така местно население, за което е създадена по-добра инфраструктура и достъп до услуги, също така брой на уязвими групи и младсинства, за които са осигурени проекти за социално включване и също така брой фирми в областта на биоекономиката. И така, това е източник на информация, която ни показва а, какво, какви са резултатите, какво се е получило. В... Ни трябва да анализираме и въздействието, за да измерим до каква степен лидер дава възможност да се насърчи социалното включване, заетостта, в селските региони. Това е една от конкретните цели на ОСП и както виждате, ние използваме информацията за да оценим промяната в заетостта, БВП на глава от населението, индекса на бедност – и процента на население в селските региони. Това не са показатели, които идват от държавите членки, а от Евростат, т.е. обща информация за развитието и която ни показва въздействието на мярката. Също така ме помолихте да кажа няколко думи за конкретните постижения на лидер и аз ще ви дам пример за по-широките постижения на лидер в зависимост от спецификата и председателката Гресле спомена това. Лидер се прилага на местно ниво. Това е проект на местно ниво, може да дава гъвкав отговор на проблемите може да мобилизира ресурси по приобщаващ начин. Има връзки, които могат да се създават както и взаимодействие между различни хоризонтални и вертикални партньори. Новаторството е важен елемент. Изграждане, развиване на нови пазари, създаване на нови продукти. Трябва да включим тук и социалното новаторство, което е много важно и също така изграждане на мрежи и разработване на възможност за прехвърляне на положителния опит. Поради териториалния аспект и редица други причини, лидер ни дава възможност да свържем хората на място и това е е, възможност, която не трябва да пропускаме. Сега, какво можем да предприемем? Общите показатели, които ви представих, са така да кажем лесни за измерване за държавите членки, имайки предвид, че стратегиите на място са разнообразни. Е, лидер не може да се измерва с определен с малък брой показатели. Ще ни трябват 150 показатели. Ето защо казваме, че оценката се прави в рамките на местните стратегии за развитие за периода 2014 и 2020 година. Това е изискване към стратегиите за местно развитие. Освен че трябва да предприемат сериозен анализ на място. Те трябва да включат общностите и различните а, общности. Какви, т.е. въпросът е какви действия ще предприемем. Заедно с това те трябва да измерват целите, да идентифицират а, измерими крайни продукти и след това да а, ги да им дават оценка. И в тази структура местните групи за развитие а, правят измерване с а, показатели. Имаме две възможности. Едната е на местно ниво. Там местните групи за развитие могат да използват оценката и наблюдението като управленски инструмент, да коригират своите действия да преценят дали са постигнали успех или нещо трябва да се промени. също така има и демократичен контрол, защото хората на място виждат какъв е резултатът. Второ, местните групи за действие разработват данни, които могат да се използват при оценката в средносрочен и дългосрочен план. Така че ще се създава добра основа за оценка на въздействието на лидер в дългосрочен план. Как... А, какви сега заключението? Имаме е, определен брой общи показатели, входни и изходни показатели. Те не са съвършени поради спецификата и широкия обхват дейности на лидер. Ето защо имаме нужда от оценка в стратегиите, за да установим добавената стойност, която лидер има според нас. Това число социалния капитал, изграждане на капацитет, взаимодействие, комуникация, доброволна дейност. А също така е да се постигнат по-добри резултати е, и, като и стандартните измерители могат да се използват от администрацията и тази конкретна добавена стойност ще трябва да се идентифицира и да се измерва и оценява. А сега, колеги, нека да продължим с сметната палата нашия гост Жоао Фигарейдо, когато изслушахме и вчера. Той сега ще ни представи как можем да измерваме европейската добавена стойност на програма Лидер. Защото всички ние, разбира се, е, смятаме, че и европейските, и националните разходи трябва да са добре мотивирани и да има отчетност за тях. Имате думата. Да, благодаря, госпожо Гресле. Най-напред бих желал да благодаря на а, двете комисии по бюджетен контрол и по земеделие за това, че отправиха покана към Европейската сметна палата, за да ви представим така нашата честна позиция относно програма Лидер и а, нейното оценяване. Ще ви представя някои идеи, по отношение на действащата програма, сегашната програма Лидер и някои идеи връзка с бъдещето. Бъдещето на ам, програма Лидер и съответно бъдещата ОСП след 2020 година. Аз също ще а, си служа с а, PowerPoint презентация. Сега, но преди да започна, ми позволете да кажа нещо важно Що се отнася до разходите, програма Лидер, погледнато е, от гледна точка на Сметната палата, всъщност е, тук не става въпрос за големи разходи. Тоест, за нас лидер, в, поне до момента, не е била предмет на аудитиране. Именно защото разходите са били много малки. През 2010 година е, а, всъщност решихме да направим една оценка, която приключи през 2012 година. И за... Казвам ви го, че ни, а, да имате предвид, че това са данни, които използвам от този период, които не са съвсем актуални. Въпреки, че ние следим, разбира се, нивото на, на освояване. И ако парламента, вашата комисия, вашите две комисии смятат, че е необходим нов одит, който да бъде направен от нас, то вие можете да го предложите това и ние съответно ще разгледаме вашето искане и през идните години можем да направим одит. Що се отнася до сегашния период, искам да подчертая някои факти. Около 5% от Земеделския фонд за развитие на селските райони трябва да бъдат заделени за програма Лидер – Ставката за кофинансиране е между 20 и 80%, което означава, че за лида около повече или по-малко 7 милиарда евро са били заделяни до момента. Тоест до момента означава, че освояването на средствата е много ниско. Към 11% от заделените средства са освоени. Това е първия факт, който искам да подчертая. Тоест, много ниска освояемост, освояемост на средствата за лидер. Що се отнася до така съществените характеристики на лидер, мисля, че всички сте запознати с тях, но въпреки това искам да ги представя сега. Защо? Защото аз лично всъщност съм така доста свързан с а, този начин на работа. Знаете, че това са партньорства, които функционират отдолу нагоре. и около 54% всъщност от селското население са обхванати от тези мерки. От стотици местни групи за действие а, са, а, са ползвали тези средства и а, това финансиране. И бих искала да добавя, че дори да ни харесват подобни програми и тяхното функциониране, не трябва да забравяме задълженията. Задълженията, които са към изпълнителната власт, към законодателите, а именно да се отчитат рисковете. Според нас, е, Следващия слой, това са местните групи за действие, както и включването на партньори, различни партньори, увеличава риска. Тези рискове разбира се, трябва да бъдат а, така основателни и мотивирани от а, добавената стойност, ако има такава. Което означава, че ние трябва, когато оценяваме, разбира се, подобни програми, трябва да знаем, да си дадем сметка, има ли добавена стойност от тази програма. Комисията и Държавите членки, според нас, не можаха до момента да покажат каква е добавената стоеност. Това е заключението ни от последния одит. За действително трудно може да се докаже тази добавена стойност. Естествено, че намеренията на всички тези програми са добри и аз лично смятам, че това е много положителна и смислена програма, но нека да бъдем обективни. И наистина да намерим основателни мотиви за всички тези дейности. В сегашния период, както вече казах, имайки предвид високите рисходи и разходи, смятаме, че трябва на всяка цена да се прави добра оценка. За целта ние предлагаме 9 показателя, плюс допълнително национални показатели за измерване на изпълнението. Според нас, повечето от тях са показатели за изпълнението. Те не са свързани обаче с резултатите. Един единствен показател, много важен, много интересен, е R22 за 24, извинете, за работни места, създадени от финансирани проекти по лидер. Това е единственият показател, обвързан с резултата. Един е единствен, който е обвързан ясно с а, резултатите. Всички останали а, показатели обаче са свързани с изпълнението на проектите. Наблюдението на лидер в а, действащия период, сегашния период. Както казах, някои показатели са от общ характер, а държа... някои държави членки и региони а, разработват собствени допълнителни а, показатели, което наблюдаваме на доста места. Например, в Белгия, в Фландрия са въведели от 8 до 10 показателя. Ако ги погледнем, виждаме, че повечето от тях са свързани отново с оценка изпълнението на проектите. И само малък брой от тях са свързани, обвързани с резултата. Това е един единствен показател за резултата, виждаме тук. А именно създаването на ам, ам, ам, електричество от възобновяеми източници посредством финансиране от лидер проекти или пък броя на обученията, броя на хектари и така нататък. Това са показатели, които, за съжаление, не са обвързани с резултатите, а с изпълнението на програмите и на проектите. Както казах, европейските показатели а, с, свързани предимно с а, е, оценка изпълнението на проектите. И в последният ни конкретен доклад по лидер ние а, констатирахме, че липсват данни, за, а, които могат да се ползват за оценки. Липсва и а, липсват научни доказателства. Не става въпрос само за усещане. Ли, няма доказателства, научни доказателства за добавената стойност на, на лидер и наблюдението, този мониторинг би следвало да ам, отчита по-скоро резултатите, а не изпълнението на лидер. Както казах, че а, обхвата на лидер е много а, широк, но въпреки това, смятам, че в този специален доклад ние изготвихме а, многобройни препоръки и през 2012 година ние имахме последващ доклад. Тогава ем, констатирахме, че повечето препоръки са вече изпълнени и прияти, разбира се, което, разбира се, е, е, ще доведе до по-добро оценяване на лидер. Сега, по бъдещото ОСП. Програма Лидер ще изглежда по сходен начин, както и сега. Ние изготвихме, разбира се, анализ на предложения регламент и също смятаме, че най-малко 5% от земеделския фонд за селско, селските райони трябва да бъдат заделени за лида. като съответно кофинансирането би следвало да бъде между 20 и 80%. Заделените европейски средства обаче ще зависят от а, а, решенията на държавите членки, които ще бъдат заложени в стратегическите планове по ОСП. Що се отнася до наблюдението на лидер, отново ще подчертаем, което вече сме го и казвали, което винаги сме казали по отношение на оценките. Ние смятаме, че а, трябва да бъде създадена по-добра система за оценка на изпълнението какво означава това? По-добра система за оценка на изпълнението. Тоест, за целта ние ще се нуждаем от едни конкретни, ясни, количествени цели, които да се изпълняват на европейско ниво. Тези ако те не отговарят, тези цели не отговарят на съответните характеристики, те не могат да бъдат измерени. Тоест, трябва да има ясна връзка между цели, е, конкретни действия и показатели. Е, имайки предвид предходната презентация, ние смятаме, че един единствен конкретен показател се предлага за лидер. За съжаление, това е О27. Брой на стратегиите за местно развитие. Това е единственият конкретен показател, който се предлага в е, регламентите. Така че ние а, подчертаваме, че важността на този показател той е показател а, за изпълнението. Тук става въпрос за броя на проектите. И трябва обаче а, да се поясни дали с този показател ще се, а, той ще се прилага за всички проекти или само за тези, които са селектирани и избрани за изпълнение. Какви са нашите заключения за бъдещи оценки? Според нас, лидер е доста комплексна, сложна мярка и, за съжаление, трудно може да бъде оценена добавената стойност на тази програма. Тук става въпрос за различни измерения, които трябва да бъдат оценявани като иновации, като сътрудничество, социален капитал и така нататък. Много трудно могат да бъдат измерени тези нива. Към момента, разбира се, се е следвал един много ам, ограничен, минималистичен а, подход. Затова а, ние апелираме да бъде създадена стабилна система от показатели за оценяване на лидер, тъй като това е крайно необходимо. Тоест, трябва да бъдат разбротени тези показатели. Благодаря ви. Ние също ви благодарим. Да, вие сложихте а, сол в раната. А сега Нека да, да чуем господин а, Алистер Прайер, който е от шотландското местно а, правителство, кой отговаря за а, местното развитие. Добре дошли при нас. А, а, благодарим ви, че се отзовахте на нашата покана. Имате думата. Um, Благодаря ви за възможността да разговарям с вас за инициативата Лидер в Шотландия. Принципно се търси глобалното отражение, но аз ще говоря за местното. Също така искам да говоря за подхода на лидер, за това как още от началото на 90-те години е повлиял върху Шотландия. Аз съм заед с програми по лидер от 2007 година нататък. Имаше над 7 милиона инвестирани в селски и местни райони, над 33 партньорства и различни инициативи за местно развитие. 2008 година имахме и специална работна група за плановете до 2012 година. Аз отговарях и за шотландската мрежа до 2011 година. Това, което ми беше ясно е, че програмата се пропуква. Работната група тогава посочи множество от тревогите си. Имаше проблеми с изпълнението на лидер чрез структурни фондове преди 2007 година. Доста неща, които трябваше да се обмислят. Тези несъвършенства се усетиха още повече в периода 2007 до 2013 година това се прояви при одитите, при различните инспекции. Видяхме несъвършенства на всички нива на програмите. За мен това беше особено обесърчително, защото видях, че стотици работят чрез лидери и наистина водят до промяна на местното ниво. Например, имахме един проект за сътрудничество е, между МГД в Англия и МГД в Шотландия. Е, ние искахме да насърчаваме сътрудничеството между фермерите, така че те да могат по-добре е, да се включат в бизнеса и да има среда на сътрудничество. Струва ми се, че това беше и предшественик на всичко по мерките под номер 16 в програмата до 2013 година. И тъй периода 2007 до 2013 година и тук имаше доста проблеми. Можем ли да кажем, че не си изпълнихме точно целта? Може би да. Е, разбрахме ли достатъчно добре програмата? Предполагам, че не съвсем. Чувствах ли се обесръчен много обесърчен. Много неща имаше, които трябваше да се обмислят за този период. Ето защо периода 2014 до 2020 година беше отлична възможност да се започне от начало. Ние имахме различни звена за контакти, като нашата първоначална идея беше да опростим, така че да има сътрудничество при стратегиите за местно развитие. И тези стратегии да се развиват така, както общността го иска, не както ние налагаме. Освен това, се фокусирахме върху стратегиите за местно развитие, работихме и с други управителни органи Искахме да имаме подходящия подход, така че инициативата Лидер наистина да заживее в периода 2014 до 2020 година. Стигнахме до 21 стратегии за местно развитие или СМР. Те бяха финансирани по ФГЗ и СФРСР. Имахме и бюджет от 86 милиона. Същевременно всички фондове по Фонда за морско дело бяха инвестирани в различни проекти. Какъв беше нашият подход? За нас беше много важно да има прозрачност при стратегиите за местно развитие, да се мисли за мерки за местното население и също така мерки, които оформят економическия профил на всяка област с минимум за СМР от 2 милиона. При насоките те бяха много по-кратки, отколкото при предишната програма. Искахме да се изпълнят изисквания, без да налагаме своето разбиране по точки като държавната помощ, например, или определяне на разходите. Също така имахме и система от ИКТ, която помогна да се отстранят някои административни грешки. Освен това, оказахме и подкрепа. Мога да ви дам различни примери за промяната, но управлението беше много по-ясно. Имахме фокус върху целите за местно развитие. Освен това, имахме един отчетен съвет – който да се занимава с финансовите, програмните и орлитните въпроси. Освен това, имахме и мрежа от служители по местните групи за действие. Мога да кажа, че имахме и много по-енергично наблюдение и оценка. В този случай имаше над 250 различни показатели за тези 21 СМР за цяла Шотландия. Това в допълнение на изискваните от Европейския съюз. Също така и разработихме набор от инструменти за наблюдение на местно ниво. В момента правим оценка на инициативата Лидер. Следващия месец ще имаме и семинар за местните стратегии. Ще надградим на това, което беше направено при семинара за оценка на тъй наречения Help Desk. Това е, колеги. Ще говорим за нашите научени уроци. Освен това ще възложим и една много по-обемна оценка на лидер през последните 25 години. Нещо друго, което променихме. Сега имаме много по-силна мрежа за селските райони, 4 милионен бюджет – Имаме и различни мерки за подкрепа на изпълнението на програмата за селските райони. Имаме съответните политики. Като лидерен ключов елемент от това, което е, изпълняваме Мината седмица разговаряхме в Шотландския парламент за развитието на различни инициативи за партньорство, като ние имаме тъй наречения парламент за селските райони, който е много важен и наистина определя значението на тези райони за Шотландия. Какво е бъдещето? Със сигурност искаме да продължим да намаляваме бюрокрацията, но има и още нещо – На първо място, тъй наречения селски парламент мината седмица ни напомни, че ние трябва бързо да реагираме на местните нужди и възможности. Трябва да стигаме и там, където другите не успяват. Нещо, което също беше важно е, че се демонстрира начина по който тези инициативи наистина променят живота на местните общности, местния бизнес. Разбира се, тези инициативи са най-разнообразни. Някои от тях са предоставяне на грижи за хората с деменция, други са за високо напреднали ИКТ технологии. Разнообразието е голямо. В Шотландия ние се фокусираме най-вече върху економиките в селските райони. Знам, че на европейско ниво се работи и за интелигентните села. Имаме прекрасна възможност след 2020 година да засилим ролята на лидер, така че той да бъде важен за социалното и економическо равенство на местно ниво. С това ви благодаря за поканата да се изкажа пред вас днес. Благодаря ви за това, че дойдохте. Много беше интересно да видим кривата на ученето. Сега започваме с изказванията. Господин Илич представлява работната група за развитие на селските райони в Юго-Источна Европа. Разполагате с две минути. Благодаря. Дами и господа, аз представлявам регион, който не е част от Европейския съюз и следователно бих искал да говоря в качеството си на заемащ поста генерален секретар за селското стопанство в Югоизточна Европа. Ние обединяваме организации от Западните Балкани. За нас лидер е много важен инструмент на политиките. На първо място за развитие на демокрацията в селските райони. Ние започнахме с изпълнението на мерки сходни на лидер в ИПАРТ. Същевременно в Македония въвеждането на лидер почти е готово. В Сърбия инициативата много скоро ще стартира. В други страни има изоставане. Но миналата седмица имаше среща на министрите на селското стопанство от Западните Балкани. Министрите заявиха, че инициативата Лидер е нещо, на, която, на което правителствата ще обърнат сериозно внимание – Виждаме от изпълнението на мерки сходни на лидер в Западните Балкани, че принципно местното население има голям интерес на Западните Балкани, както знаете, економическите трудности са съвсем очевидни и всъщност аз бих ви приканил да се запознаете с нашата веб страница. Там ще видите всички анализи, оценки, които вече са извършени и това ще ви даде добра представа за работата в Западните Балкани. Надявам се да подкрепите бъдещите решения в Европейския парламент и Европейската комисия относно инициативата Лидер. За нас тя е много важна. Смятаме, че е една от най-успешните европейски политики през последните 30 години. Благодаря ви. Много ви благодаря, че ни обърнахте внимание на този важен регион. Сега искам да дам думата на членовете и господин Андрио. Благодаря, госпожо председател. Бих искала на първо място да благодаря за изказванията, които чухме и да поздравя най-вече представителя на Западните Балкани, защото той постави ключовия въпрос за дебата, именно връзката между лидер и демокрацията. Със сигурност тук опираме до връзките между всички, които участват в развитието. Не бива да се забравят първоначалните инициативи още от 1991 година можем да включим и един показател за връзка между участниците. Ще обясня какво имам предвид. Ние сме се превърнали не само в индустриално общество, но и общество на прекомерен индивидуализъм. Може би е по-добре да се върнем към основния въпрос и да се запитаме дали различните политики, включително и на местно ниво, трябва да се ограничават само до економиката или БНП или растежа. Не мисля, че това трябва да е така. И ние имаме и други предизвикателства, като климата, енергетиката, околната среда, биоразнообразието, човешкото здраве – Аз съм участвал още от началото на Лидер 91 година. Виждам как се разви Лидер, придоби статута на общностна програма и сега процедурата вече помага на процеса. Не знам дали в бъдеще би могло да направим нови инвестиции на смисъл в инициативата Лидер, защото Лидер сам по себе си може да бъде двигател на различни програми и да доведе до напредък. Мисля, че не трябва да се подценяват традиционните показатели, но да се имат предвид и геополитическите показатели. Селските райони го заслужават. И последното до което опираме, е бюджета. Но тази програма не се отразява кой знае колко на бюджета, както каза и господина от Сметната палата. Следователно, ние можем да помислим за област на лидер с поне 7% за използване по втория стълб на реформата и това да допринесе за развитието на селските райони – и изпълнението на целите, защото знаем, че за селското стопанство няма много пари на лидер и това може би трябва да се преразгледа за бъдещите проекти. Благодаря. Господин Буда е следващия. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. În primul rând, aș dori să vă felicit pentru... Благодаря, госпожо председател. Най-напред благодаря на всички, които организираха този дебат. Знаем, че е много важно да поговорим сериозно за програмата Лидер, защото според мен успехът на програмата се дължи на факта, че тя се изпълнява на местно ниво далеч от политиците. Онова, което предизвиква в мен въпрос и е заключенията на Сметната палата за добавената стойност и ефективността. Няма да се връщам към дискусията вчера за ефективността, за която решение трябва да взимат политиците, а не сметната палата, как да изчисляваме добавената стойност на, е, на оборудване, с което се спасява живот на хора. Тук не може да има цена. Не можем да мерим само по разходи. Това е твърде ограничена гледна точка, която спъва освояването на европейските средства. В Румъния имаме чума по свинете и ние купихме на местните власти да закупят инсинератори. Те не го направиха. Не са, скъп, не са скъпи но решиха, че инвестицията не си заслужава. Всъщност, ние тук обсъждаме проекти, които не са с високи стойности, но влияят върху но имат ефект върху местните власти, предотвратяват обезлюдяването. Няколко думи за наблюдението, макар че това може би няма да се приеме. Добре, аз бих удължил периода на наблюдение от 5 на 10 години, за да сме сигурни, че инвестициите ще бъдат устойчив дългосрочен план. Когато говорим за планове на национално ниво, трябва да има европейски орган, който да следи. Е, би било по-лесно, ако проектите се управляват от е, е, европейски орган. Също така смятам, че трябва да се увеличи финансирането. Сега ни се казва, че не трябва да се отпуска средства в началото, но има, трябва да имаме предвид, че а, имаме твърде крат... Искаме да скъсим веригата на доставките. Благодаря. След 3 минути би трябвало да приключим с тази тема. Благодаря. Благодаря на всички участници, които дойдоха да представят своя анализ на програмата. И благодаря и на госпожа Гресле, която каза, че това е европейска програма и има огромно значение за гражданите. Това е програма, има особена ценност на място, но заедно с това тя не, е, на нея не се падат е, големи суми от бюджета. Вярно е, госпожо Гресле, тези програми се управляват е, на място от местните групи за действие и се създават от гражданското общество, но не само от него и както напомни е, колегата Андрю, тази програма осъществява връзка между е, тези програми и демокрацията. Регионите, аз бях заместник председател на регион – участваха в съставянето на програмите Лидер с местните групи. Това е особено важно, защото тази връзка беше направена между целите на Европейската стратегия и целите на местно ниво. Тази организация има много достоинства. Тя обединява политическата дейност във всяка страна с местните групи и това трябва да се напомня и подчертава с оглед на особено връзка с бюджета за какво става дума средно 15% от бюджета на ОСП. Програмата а, а, на Европейския фонд за развитие на, на селските райони има опасност да бъде съкратена, но всички казват, че тази програма е от особено голямо значение за нашите граждани. Тук искам да напомня, че всеки гледа на нещата от различна гледна нещ... на точка. Беше казано от сметната палата, че освояването е 11%. Аз представлявам а, регионите в Конгреса на регионите и аз много държа на нивото на средствата на местно и европейско ниво. Става дума за 40%. Бих искала цифрите да бъдат по-надежни. Извинявайте, госпожо. Приключвам. За тази програма мисля, че има значително объркване, което противоречи на становището, което застъпват всички на европейско ниво за много голямата стойност на програмата. Обръщам се към комисията и представителя на Сметната палата. Бихме искали да разполагаме с надежни цифри за плащанията по тези фондове. Тези въпроси за освояване непрекъснато възникват. Следващият оратор е, е госпожа Шрайер. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за направените изложения. Има ли тук представител на Холандия, като се огледам, оглеждам, не виждам. очувам се от това, което чувам. Аз съм в парламента от 4 години. Приемам посетители от села в Холандия и те ме питат как да получим достъп до средства от европейския бюджет. И хората ми казват, опитвали сме и никога не сме успявали. И местните групи за действия са много интересна идея, но всяк, във всяко село има и местни, някакви местни групи. Всички се интересуват от заетост, работни места, малки, дори микропредприятия. Удивена съм от това, че процента на освояване не е по-висок. Защото рай... поне от района, от който аз идвам, настояват за средства. Надълго и на широко сме обсъждали темата. Разговаряла съм с представители на администрацията в Холандия, особено по втория стълб. Бих искала да има а, конкретни резултати. Аз искам да мога да се явя пред своите избиратели в избирателния регион и да им ги посъветвам как да, как да кандидатстват средство. В община Хенгело, например, кметът съвсем наскоро разговаряхме с тях и за проекти Боя се, че малките села не получават нищо от европейския бюджет. Колегата Хойслин. Благодаря ви. Благодаря за организирането на това изслушване. Мисля, че всички сме на едно мнение. Програма Лидер е една от програмата, която следва най-инноваторския подход, а именно отдолу нагоре. Много различни са участниците, най-многообразни групи участват. Въпреки това, 11% от 7 милиарда. Значи има някъде проблем. Трябва просто да си дадем сметка просто програмата може да е чудесна, обаче никой да не знае за нея или много малко хора могат да участват в нея. Т.е. трябва да разберем. Аз съм самия от регион, където има изпълнение на тази програма, но хората малко са притеснени страхуват се от бюрократичната тежест и това, че много трудно ще могат да оправдаят разходите си. И те се питат дали изобщо, дали друга програма ще е по-подходяща или пак по тази ли да участват. Не са ясни нещата за хората. И трябва да предоставим повече гъвкавост на регионите Например, нашите координатори по лидер казват ми, аз половината от работното си време разходвам за това да разбера коя мярка, по коя програма ще пасне и така нататък. Тоест, особено в селските региони, се нуждаем от подобни програми. И в момента всъщност това е най-големия проблем, че хората нямат достъп. И това не бива да се допуска повече. Благодаря. Uh, thank you very much. And... Uh, Благодаря. Преди да се върнем към кратките и точни отговори на експерти, на експертите. Последното изказване ще бъде от господин Фанаган. Когато говорим за резултатите от лидер, навсякъде, където погледна в моя град, има положителни резултати, а и, са, а и не само там – всъщност ни нямаше къде, нямахме а, театър, нямаше културен център. Имаме клуб по каяк, който никога нямаше да имаме и така духовно, умствено, физически и по други начини приносът на програмата Лидер е огромен а, може би има проблем с измерване на успеха. Където и да се огледам, има успехи. Основната въпро... основният въпрос е аз а, работих а, с, с клуба по каяк. Трудно е да. Трудно се стига до изплащане на средствата. Реалността е, че средствата бяха полезни за всички нас. Има ирония в това, че днес идваме тук и обсъждаме стоеността, е, дали има полза от средствата изразходване за лидер всички, които са работили а, е, за лидер, а, е, са на мястото си. Не знам а, дали мога да кажа същото за вас. И така, нашите експерти. Първа е госпожа Лорис Хофман. Благодаря, господин председател. Съвсем конкретно по някои въпроси. Чухме за лидер, за това, че е имало трудности, но мисля, че ние решихме много от тях в контекста на законодателството в този период. Идеята в Идеята, че в бъдеще ще има само един показател, лидер въвежда поне 4 показателя, но имаме ограничени възможности да измерваме на това абстрактно ниво. Е, всички тук показаха, че трябва да измерваме дейностите на място и системата, която предлагаме е насочена именно към това – за да се прави оценка на стратегията на място. Защото ако го правим на общностно ниво, ще се натъкнем на шотландския проблем. 250 отделни показатела. Няма да е лесно да убедим държавите членки да приемат това. Така че аз мисля, че имаме общностни показатели, и имаме голям брой по-подробни показатели на място. Друг въпрос беше за разходите. Комисията е изплатила 14% от бюджета, което е малко, защото за развитието на селските региони сме изплатили 33%, но при лидер е, дейността започва по-бавно. Бихме искали да не е така, но за сега е трудно. 36% от бюджета е ангажиран за конкретни проекти и дейности. Още нещо. Късния старт на лидер и някои споменаха това. Тук сложна система и на всички нас е необходима обосновка за разходи и тите, е, по дейностите на местните групи за действия. Друг въпрос е, има държави членки, започнаха с изпълнението на лидер с голямо закъснение. Една много голяма държава членка е, едва миналия месец кандида внесе е, кандидатурата си. Благодаря, господин Фигуередо. Благодаря, господин председател. Само няколко наблюдения. Както го казах в моето изложение, Mais ce n'est pas une question de sympathie euh, qui, qui, qui est la plus importante. Je voudrais amener, euh, parler des questions des indicateurs. Ще се спра на въпросите за показателите. Казват, че Сметната палата създава само проблеми. Сметната палата пречи на развитието на проектите, на инвестициите и така нататък. Не това е проблемът. Не, проблемът не е в развитието на проектите. Проблем е в, проблемът е в това, че Сметната палата казва много е важно да могат да се измерват получените резултати – защото ако очакваме тези резултати, би било по-лесно дори и на политическо ниво да се защитят а, програмите и програми като лидер. Значението ние отдаваме значение на индикаторите за постигнатите резултати но когато ни казват, че трябва да се удължи периода за инвестиции с 10 години, за да има повече ефективност. Само, че ефективността трябва да се измери. Защото ако не представим тази ефективност с надежни показатели, ще ни бъде трудно да се борим за средства за развитие на селските региони. И накрая господин Фрайер. Благодаря. Съгласен съм, че можем да кажем много положителни неща за лидер и въздействието му върху местните общности. Също така съм съгласен, че бюрокрацията е въпрос, който винаги се повдига от местните общности или поне в Шотландия е винаги така. Аз обаче мисля, че трябва да продължим да работим по този въпрос. Част от проблема е в компютърната система. Друг аспект е как местната група изпълнява лидер – Ние трябва да продължим да работим с местните групи, за да не се осложняват нещата ненужно. Джозефин спомена показателите 250. В Шотландия бяхме изненадани от броят на показателите за всичките стратегии. Ето защо решихме да потърсим общи показатели, които да използваме в цяла Шотландия, за да получим картина за цялата страна. Местните стратегии за развитие се разработват и изпълняват от местни групи за действие и е, ако те ще ползват е, показатели, те, имат, е, те трябва да ползват показатели, които им раз, помагат да разберат как изпълняват проекта, как им помага. Тези показатели трябва да бъдат реалистични и интелигентни. На този етап на програмния период ние би трябвало да съсредоточаваме вниманието си върху оценката. Ако искаме да разберем въздействието на лидер, е много важно да имаме ясен подход към оценката. Това е по-важно от е, адекватен набор от показатели. В изказването си не споменах, че нашият опит в Шотландия показва, че е, лидер е, доведе и до допълнително финансиране и от гледна точка на това дали една лира инвестиции води до други инвестиции за изпълнение на проекти, аз мисля, че това говори за ефективността и а, определено това е заключение, което извличам от а, дискусията тази сутрин. Много благодаря. Много благодаря на нашите гости, нашите експерти, не разказалите се членове. Ако позволите, бих желала да приключим този панел и можем да пристъпим към следващия, към втория. Имам удоволствието да открия следващата част, като дам думата на заинтересованите лица. Тази част е посветена на местния аспект на лидер и новаторските им аспекти. Две е, презентации и анализ за това как лидер може да се подобри в бъдещето, на, на която тема са посветени следващите две презентации. Най-напред ще представя експерта Мария Жуао Ботелю, председател на Европейс Европейската асоциация Лидер за развитие на селските региони от Португалия. Преди да й дам думата, искам да напомня, че има не 10 минути, а 9 и половина. Заповядайте. Благодаря ви искам най-напред да благодаря на комисиите по земеделие и бюджетен контрол, които организират това изслушване и които отправиха покана към мен да говоря днес пред вас тук. През 1999 година беше създадена Европейската асоциация за селските райони. 25 а, а, държави членки участват, както и а, две страни съседки, като Македония и Сърбия, които не са част от Европейския съюз. Целта е да се подобри качеството на живот в селските райони, като ние сме разработили за целта методология по програма Лидер. И съответно методология, която се е, изпълнява от местните групи. Разбира се, също така искам да ви представя някои конкретни проекти и също така какви са предизвикателствата през нас. От 1991 година всъщност са изпълнени доста мерки, доста дейности и съответно те са финансирани също така и от предходния фонд програм, програмен период 2007-2013 година. от Земеделския фонд за развитие на селските райони. Ние следвахме една друга програма, която е за местно развитие под ръководството на общностите. Както казах, лидер започна своята дейност през 1991 година. За първи път ние видяхме, че местните власти могат да си сътрудничат с гражданското общество, с местни партньори, с така наречените местни групи за действие, МГД. Ние следвахме един подход отдолу нагоре. В началото подхода беше отгоре надолу, поне при другите програми. И Лидер е първата програма, където имаме пряк контакт между а, местните представители на общностите и Европейския съюз. Тоест, за първи път това се случваше посредством програма Лидер. И това беше, разбира се, част от общата реформа на ОСПМ. Разбира се, че земеделските стопани, фермерите бяха основните участници, но не само и те. Дейността се увеличаваше през годините, което беше свидетелство за знемочимостта на тази програма. И между прочим, се, Грузия, Молдова и Мозамбик, Китай също така се включиха в хода на годините. Между програм, програмните периоди, естествено, имаше е, преход, е, преходна фаза, която беше поставен под въпрос съществуването на програма Лидер. Естествено, че ние се направихме и наша оценка на а, изминалата дейност. Когато става въпрос за подбор, а, въпрос за подбор на проекти, то опитът ни сочи, че всъщност лидер не е приоритет за управляващите а, органи. И всъщност практиката показа, че местните групи за действие определяха своите дейности за едногодишен период. И в последствие ние започнахме да оценяваме нашите цели и тяхното изпълнение. И този инструмент, разбира се, беше създаден именно за подобряване на качеството на живот на хората в селските райони. В сегашния а, финансов период Ние, разбира се, анализирахме показателите, които се използват за оценка на програмата. Показатели, които също се предлагат и на национално ниво като например броя на работните места. И смятам, че това е, между прочим, и най-важният показател – създадените работни места. Разбира се, че добавената стоеност има различно измерение. Не само работните места, но и хората, промяна на техния менталитет, появяват се нови продукти, типични, които са за регионите, нови инициативи. И е, виждаме, че всъщност е, стратегиите за местно развитие са много добри и те с тяхна помощ се постигат видими резултати. Не можем обаче непрекъснато да е, преразглеждаме и стратегиите и самата програма. През май и юни тази година комисията излезе с нови предложения. Ние ги анализираме. И виждаме, че всъщност Земеделския фонд за селско развитие вече няма да е част от социалния фонд. И смятаме, че ситуацията ще бъде малко, даже още по-сложна за хората по места. За нас е много важно местното развитие, водено от общностите, да продължи да работи. Не знам защо, дали това ще е, разделяне на е, селското развитие от е, политиката по сближаване ще доведе до успех, защото ние виждаме връзка връзка между социалното приобщаване, изближаване и развитието на селските райони. Ние апелираме за управляване, за опростяване на процедурите, достъпа до средства и управлението на проектите. Кохезионната политика ще бъде уронена, ако се запази това предложение на комисията – Нуждаем се от един цялостен подход. И в никакъв случай не бива да отслабваме връзката между целите и преките плащания. Надяваме се да бъде заделен повече средства в новата многогодишна финансова рамка за ОСП. Необходимо е всъщност да работим повече, да се съгласуваме по-добре и да обединим усилия. Разбира се, че търсим и нови форми за сътрудничество. Не бива да забравяме колко е сложна действителността пред местните власти и местните общности и смятаме, че всъщност трябва да се запази цялата тази програма в един единствен стълб и в рамките на Земеделския фонд за развитие на селските райони. Економическото, социалното и екологичното развитие са аспектите, които трябва да бъдат, трябва да залегнат в основата на програмата. И към момента виждаме, че тези местни общности и тяхното развитие за съжаление, се натъкват на доста административна тежест, бюрокрация, които трябва да бъдат отстранени. Бихме желали да бъде опростена системата за отчитане на разходите и програма Life би следвало да бъде наш партньор, особено в проекти, в селските райони. И по този начин ние можем да а, имаме взаимно доверие помежду си, както и в самата програма. И при всички случаи трябва да четем опита на местните групи за действие. Те, между впрочем, ще изготвят документ, а, в който ще а, представят свой опит и бихме желали всъщност, както казах, да се опрости работата на местното развитие от ръководството на общностите, защото точно това местно развитие може да бъде подпомогнато от европейски структурни фондове. Създаването на една оперативна програма, водена от общностите, всяка една държава членка ще бъде действителен успех и а, би следвало а, местните групи за действие да получат подкрепа, за да могат да развиват собствени проекти и да ги изпълняват. Като те сами определят целите, важни за тях. Както казах, 300 човека участваха миналата година в а, нашето събитие, в което представихме про- програма Лидер от 25 държави членки. Те споделиха своя опит, като поканихме и представители на проектите от страните извън Европейския съюз. За новата ОСП и МФР са заделени само 5% за лидер – смятаме, че това ще е проблем за в бъдеще. Защото всички могат да ползват максимум 5% от земеделския фонд за селските райони. Това няма да е достатъчно. Бихме желали тези 5% да бъдат увеличени на 10% и съответно съфинансирането от Европейския съюз да бъде 80%. Защото виждаме как се случват нещата на, по места – би трябвало да се предостави по-голяма гъвкавост на местните групи. Поглеждайки към бъдещето, а, ние виждаме ясно пред предизвикателствата пред а, местните власти, но все пак местните групи за действие разполагат с голям опит вече 25 години. Нека да подкрепим тези хора, защото те тогава ще постигнат много повече за всички, които живеят на място. Понякога обаче е, секторните е, подходи е, се взират твърде много в административните елементи. Важно е хората сами да определят приоритетите за своите действия. И трябва да защитим именно лидер и местното развитие. Смятаме, че лидер може да постигне това. Разбира се, че климатичните изменения са сериозно предизвикателство, както и, и програмата на ООН за 2030 година и целите за устойчиво развитие също са важни за нас, важни за местните общности, за да намерим всички устойчиви решения. Благодаря ви за вашето изказване. А сега да отправим поглед към Италия. Господин Рикардо Фарджионе, 10 минути. Sì, eh, grazie molte, grazie Presidente. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. Аз ще се опитам да се вместя в предвидените ми 10 минути да покажа ситуацията в Европа с конкретен акцент върху проекта Лидер в Италия. Какви са силните и слаби страни на този подход? И накрая ще направя няколко предложения за евентуалното из... място на лидер в ОСП след 2020 година. Тук са показани дейностите на местно ниво в Европа. Една част се дължи на различни фондове, като Европейския фонд за развитие на селските региони. От тук става ясно, че първите 10 страни на Европейския съюз зависят 80% от местните групи 18, от страните имат само 25% от общия брой на местните групи за действие. Това е картината, която се очертава за периода 2007-2020 година. И тук петият, петата, това е петия функции от бюджета. Преминавам към изпълнението на проекта Лидер силните страни, но също така и слабите страни, които се надяваме, че могат да бъдат устранени по време на следващия програмен период. В момента в Италия има над 235 местни групи. Средствата са около 1,2 милиарда с, през последните години се отбелязва увеличение на ресурсите и увеличение на местните групи. Както виждаме обаче, това се натъква и на трудности, които биха могли да бъдат решени с корективни мерки в ИТ Италия селското развитие е регионализирано сред 21 програми и регионите изпълняват програмите по различен начин с оглед на своето специфика. Повече от половината програми и имат 6%. На картата виждате в зелено регионите, които са инвестирали повече в местните групи, но ще видим, че нивото на изпълнение на разходите в Италия като цяло не е адекватно на общото ниво на изпълнение на Европейския фонд за развитие на селските региони. 60% от средствата отпуснати за местните групи за действия в Италия са предоставени на групи създадени по време на предишния период. Това говори за приемственост, но също така е говори и за увеличение на средствата. Това са средства, които не винаги се предоставят за селско стопанство. Само 13% от групите са в нови региони. Тук виждаме финансовото измерение, т.е. възлиза средна 6,1 милиона евро. Както виждах, е, както виждате, разпределението е с оглед на спецификата. Тук виждаме закъсня, закъснение в изпълнението по отношение на разходите за а, е, мярка 19 по общите разходи 1,9 милиарда през юни 60 милиарда са били освоени и това говори за трудностите при изпълнение на мерките. Това е характерно не само за Италия, както чухме от предишните е, изказвания, това е характерно за целия Европейски съюз. Е, средното ниво на разходите 35%, е т.е. средствата нивото на разходите по мярка 19 е, е с по, низко ниво и това е, има опасност от неосвояване на е, средствата по Европейския фонд за развитие на селските региони. С Направихме един подробен анализ в територията на страната, за да видим как се освояват средствата и на тази карта виждате, че много региони отбелязват закъснение. Това закъснение се вижда и на тази таблица. Тук е се представено освояване на средствата по мярка 19. Има сравнение по региони. Тук показани е, са и, са и броя на местните групи за действие. Най-общо казано, тук се прави сравнение с една много важна мярка – мярката за младите ферми, за новите участници в селското стопанство. И както виждате в червено, квотата на средствата, предоставени за нови участници, е по-малка, отколкото за местните групи за действие. В сравнение с предишния период има трудности свързани с одобряване на исканията от всички млади фермери. Предвидени са 20 програми в момента са представени 30 000 искания. От друга страна, при местните групи за развитие има трудности с освояването. Тук виждаме някои съображения за изпълнение на мерките в Италия за периода 2007 и 2013 година трудностите бяха свързани с функционирането и е, имаше региони, които не успяха да изразходват местните средства. Друг аспект е, че 20% от средствата са за функционирането, ние смятаме, че това е твърде много и средства трябва да се насочват предимно за селско стопанство. Средствата не са насочени изцяло към селското стопанство и това е още един интересен аспект – Процедурите за подбор често са твърде сложни, бюрокрацията е прекомерна, както стана ясно и от предишните изказване, от изказвания. Преминавам към заключението позицията на Копа Коджега смята, че държавите членки сами трябва да решат какви средства да се предоставят на лидер, да не се определя минималния подход средства за лидер. Всяка държава членка трябва да може да взима своите решение с оглед на своите особености. Държавите да не са длъжни да отделят 5% от средствата. Може да се предложи участие и на други фондове, например политиката на сближаване. Да с с оглед на целите на лидер, както и други е, аспекти. Е, надяваме се, че ще продължат усилията за упростяване. И последно, то, което ще кажа е свързано с намаляване на разходите за функциониране и мерки ориентиран и увеличаване на средствата, предназначени конкретно за селско стопанство. Благодаря, Рикардо. Точно 10 минути. И сега, за да направим нашата среща по-интересна, като председател ще променя реда на следващите оратори и ще дам думата на господин Сото, ако нямате нищо против. Виждам, че по-влиятелните сред членовете са съгласни. Много благодаря, че ме каните на толкова важно заседание. Аз ще говоря от лична гледна точка. Ще се опитам да извлека полуките от собствения си опит, който обхваща целия период на лидер в Испания и след това в Европейската мрежа за развитие на селските райони, както и различни други мрежи през този период. Трябва да извлечем полки от миналото, които са важни за бъдещето. Разбира се, в презентацията си в формат PowerPoint аз съм включил твърде много неща, за това някой ще пропусна. Мисля, че основното в дебата е следното. От една страна трябва да измерваме резултатите, от друга страна да ги правим възможни и нашата работа е и второто, като двете цели не си противоречат. Ще покрия цели период, целия период, както виждате от диаграмата за растежа на лидер има два големи периода. Първият е от детството до пилотния проект към Лидер Плюс и вторият период – и юношеството. Това беше трудния период. Защото детството към юношеството не беше толкова трудно, но юношеството наистина се оказа много по-трудно. Ако трябва да се върнем назад, ето това е една долина, където аз бях ръководител по лидер. Нека ви напомня какво беше положението по това време. По принцип нямаше местни продукти, никой не беше чувал за селски туризъм и е, цялата тази област имаше много лоша репутация. времено до какво се стигна? Е, разкриха се места за пребиваване на туристи от 150 до 2000 легла, местни продукти, над 1000 работни места, износ на череши, с други думи, Направи се много. Ще подчертая, че не всичко беше направено само с лидер, но лидер беше много важен за този преход. Ние трябваше да се свържем с бъдещите предприемачи, да ги обучим, да им помогнем. Това нямаше да се случи по друг начин, ако не бяхме на място. Кои са ключовите фактори за успех? Първо, инвестициите в изграждането на капацитет и ентусиазъм. На второ място, съчетаването на твърди и меки мерки. Също така, нашите покани за участие бяха гъвкави и е, самите те, както и критериите, бяха разработвани на местно ниво, за да отговорят на местни нужди. Работихме много бързо Използваха се различни фондове, като ЕЗФРСР, Социалния фонд и ФГЗ. Това са неща, които трябва да се запазят и това е и първото ми послание. А тук на диаграмата съм включил едно графично изображение. Може да се види как се съчетават местните групи за действие от една страна и от друга страна периода на разгръщане на мащаба. Нека кажа няколко думи и за обсерваторията по лидер. Аз съм участвал и в нея. Много е, е важно да се отчете, че лидер и преди и сега е единствената общоевропейска програма, където казваме на местните хора, ние имаме доверие във вас, вие си разработете стратегиите и изберете проектите. Това е много важно. Имаме над 2000 групи и това е огромен капитал, който трябва да се използва. На второ място беше ясно, че лидер не е само механизъм за стандартни мерки, а и лаборатория. Така трябва и да се приема лаборатория, която подкрепя прехода с оглед на новите предизвикателства. Нещо много важно и при сегашните обстоятелства, защото местното ниво се обвързва с европейското. Ще прескоча някои от а, моите слайдове, свързани а, с моя опит в рибарските райони, където лидер беше разширен – само ще кажа, че имаше много тясно сътрудничество с рибарите. Когато лидер реши да разшири своя поглед към развитието на селските райони, беше отчетено, че е много важно да се насочи към отрасъла на съответната територия. Това също е важно послание. Следващият етап Казахме вече, че 2007 година беше направена голямата стъпка, когато лидер се отвои и стигна до всички селски райони. Същевременно лидер не се изпълнява по начин, който да прави добавената стойност очевидна. Всъщност всички директори в комисията работиха много усилено, за да формулират насоки по регламента за общо приложимите разпоредби и да се знае в подробности как може да се направи подобрение. Много от заключенията на Сметната палата бяха взети предвид. Но, въпреки това, не всичко проработи както трябва – на практика имаше много добри намерения на всички нива, но се стигна до допълнителна сложност. До такава степен, че едно от последните ни проучвания показва, че 4 пети от а, интервюираните местни групи за действие казват, че тяхното е, възможност да изпълняват лидер се ограничава от бюрокрацията и администрацията. Това е шокираща цифра. Същевременно е, виждате, че едни от най-важните принципи е, за да се откликне на предизвикателствата е многосекторния подход, сътрудничеството, но тези неща се оказват най-трудни за изпълнение. Ако погледнем цифрите, които са най-долу, виждаме и големите разлики между държавите членки. МГД са на мнение, че в най-добрите държави членки може да се стигне до 100% изпълнение на проектите и намиране на иновативни решения, докато в най-лошо развитите държави членки в това отношение е само 11%. Как да се подобри лидер? Първо, нека той да продължи да прави това, което е правил добре до сега. В моята презентация има и различни веб-линкове, които вие можете да проследите. Например, е, в Белгия може да се изгради екосистема за предлагане на местна храна. В Гьотингерланд имаме тъй наречените села за биоенергетика. Е, в Уейлс имаме зелена кръгова економика в Пембръкшир. В Вердан имаме е, цифрови инициативи. Всичко това са за отговори на нови предизвикателства, които се оформят за Европа. Следователно, инициативата Лидер вече помага. Необходимо е, разбира се, ние да гарантираме, че това ще продължи и в бъдеще. А следващия слайд е, е един начин да се представи управляващия орган. Това е от Люксембург. Изпробването на нови понятия, съфинансирането на проекти, мислене регионално и на местно ниво. Това са някои от възможностите, предлагани от инициативата Лидер. Но сега, нека да докажем, че Лидер работи, да изброим резултатите. Аз съм съгласен с много от преждеговорившите. Да, трябва да се направи повече, за да е ясна добавената стойност. Но ето имаме някои от традиционните показатели, от които се вижда след направено проучване на място, че са посетени 9 проекта, които са разкрили само 9 работни места, защото те не са били проекти за разкриване на работни места. Но вижте пък другите неща, които са постигнати. 51.300 часа доброволен принос, връзка с други проекти, 48 на брой – дългосрочни ползи, 80% от проектите. Всичко това може и да се подобри, за това и трябва да работим, но подобряването е възможно. Накрая ще направя заключение основание на препоръките, отправени от участниците в нашия е, последен семинар в Австрия – Основното е, че трябва да има норми, разбира се, и те е необходимо да са добри, но нормите трябва да отговарят на целите. Основното, което се каза, е нормите по лидер да се отграничат от останалите, които се прилагаха безразборно. Необходимо е да има отделна система за тези норми. но нормите трябва да позволяват изграждането на капацитет, ентусиазъм, подготовка на място, пилотни, експериментални проекти. На теория всичко това е позволено, но на практика се оказва много трудно. Следователно трябва да се гарантира, че то е възможно. На трето място – Хората на място трябва да се включат в разработването на нормите. Разбира се, те не бива да бъдат единствените, защото това ще обслужва само техните интереси, но е необходимо да има ангажираност на местно, регионално, национално ниво да се работи заедно при разработката на нормите, така че целите да се постигнат в крайна сметка. На четвърто място, точно това, което се каза вече, необходима е по задълбочена ориентация по отношение на резултатите с конкретни показатели, наблюдение и оценка, за да може да се покаже каква е точно добавената стойност. И накрая, не е достатъчно само да се изработват насоки или дори да се пишат и регламенти. Всичко трябва да се проследява на място. Е, за това е важна и нашата мрежа. Трябва да има обмен на всички нива, обучение. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин Сото. Трябва да кажа, че много ме развълнува първия ви пример с черешите – Мога да ви уверя, че имаме някои членове на комисията, които винаги обират черешките от тортата, но моля ви не го казвайте на Тереза Мей. И сега господин Роберт Лукаш, последният ни оратор. bin Лукаш от aus Österreich, werde в Deutsch sprechen. Аз съм Робърт Лукаш от Австрия и ще говоря на немски. Аз съм оценител по програма Лидер и съм правил доста оценки а, и по други програми, разбира се, програми за развитие. А, искам най-напред да ви благодаря за поканата да обсъдим съвместно днес една много важна тема. Лидер всъщност започна през 90-те години като една инициатива на местните общности. В началото това бяха 13 такива общности. И тези инициативи следват е, три основни елемента. Те търсят е, специфични решения за конкретни ситуации, които да представляват решения на европейско ниво, да тестват нови начини. Наистина това е експеримент и разбира се да се обменя опит посредством мрежи, сътрудничества и така нататък. Не само в рамките на тези местни инициативи. Наред с другите програми Интерек, Urban и други, Лида оцеля. Има други инициативи, които не оцеляха, но всъщност лидер остана. Лидер представлява теория, метод и а, мярка за подпомагане. Според мен три са основните характеристики, които именно а, помогнаха за това дълго съществуване на лидер. На първо място тук става въпрос за социални иновации. Иновация е всъщност основен принцип в тази програма – тук не става въпрос за технологични иновации. Те не са приоритет. В никакъв случай тук не става въпрос за нещо, което сляпо се появява на пазара, просто защото е ново. Не, нямам предвид тук изкуствен интелект, социални медии и така нататък. Защото това не означава, че нещо като е ново ще е полезно за всички. Когато погледнем определението за социални иновации, то виждаме, че в крайна сметка социалните иновации би, би следвало да обогатят а, общността и да я, а, да я подпомогнат. В противен случай не може да се говори за социална иновация. Затова смятам, че а, лидер е рамката, в която се развиват социални иновации, от които, разбира се, могат да а, се породят економически а, облаги. На второ място, Разбира се, че лидер изхожда от проблеми, от предизвикателства и по този начин се обхващат различни видове партньори, които съвместно търсят решения. И местните общности са основните участници – това ме отвежда до принципите в лидер. Лидер е като лидер е метод. Методът е всъщност е, представлява комбинирано ползване на принципите, които изхождат от е, регионите, от районите, като обединяват локални, местни партньорства. Е, следва се един междусекторен подход изхождайки, разбира се, от местните общности и мрежи. мрежи. И осмият принцип, който малко беше позабравен преди години, това е всъщност децентрализацията. Принцип, който, както казах, изчезна. Но в регламента за местното развитие, водено от общността, всъщност именно се подчертава принципа на децентрализация. И както други колеги, така и аз смятаме, че този осми принцип е най-важният оперативен принцип. Когато той не се спазва, останалите седем методически принципа много лесно също могат да бъдат нарушени и загърбени. Каква е теорията зад лидер? Това е важно, разбира се, и за оценките, за такива експерти като мене, които изготвяме оценки, естествено. Каква е логиката а, зад една а, финансова програма? Тоест, нашата задача е именно да анализираме тази логика, която първоначално е хипотеза. И да видим дали всъщност е имало смисъл от тази логика. И разбира се, дали можем ние да а, усъвършенстваме тази теория за следващия финансов период, за следващи дейности. Сред нас, оценителите, е ясно, че за да има успех в програмата, то това се дължи и трябва да се отчете на метода, това малко осложнява нашата работа, защото от иконометрична гледна точка много лесно могат да се измерят показателите на входа и на изхода. Когато аз инвестирам в сътрудничество, имам един цялостен процес. Обаче какъв е, е резултата на изхода? Отново сътрудничество. Всъщност, е, тогава, когато аз инвестирам в сътрудничество, то накрая ще имам още повече сътрудничество. Тоест, това може да бъде измерено на ниво въздействие. Това е проблем по-скоро, когато правим оценки в по-тесен смисъл. Защото измерването тогава се следва механично. Измерва... Оценяването е един вид една приложна наука – която се е, захранва от е, е, макроекономически и микроекономически економометрични методи. Когато погледнем обаче лидер, нека да видим най-напред каква е теорията при финансирането. Посредством стратегиите за местно развитие и изпълнението на проектите се извършва всъщност образователна, осведомителна дейност на местно ниво. И се използва един конкретен, конкретни инструменти, разбира се. Като се започне от управляващия орган на местно ниво, в крайна сметка се вижда до каква степен лидер е, постига успехи. И кои са секторите, които ние наблюдаваме? Първо, първия сектор, това е социалния капитал. Социалния капитал може да бъде измерван. като се разглеждат мрежите и също така и етично-нормативни елементи, т.е. доверието в крайна сметка. Това е много важен елемент. Второ, укрепване на капацитета за управление. С други думи, всъщност сътрудничеството между частния сектор, публичния сектор и гражданското общество. И на трето място, третия сектор на въздействие, третата област на въздействие, това е теорията на а, успеха, а именно кои са по-устойчивите, по-приобщаващи, по-интелигентни проекти. Ако използваме стеснени методи на а, оценка, как обаче ще измерваме тази трета категория? Това е възможно, действително. Аз самият съм участвал в а, а, анализи за ползите и разходите. Тоест, ако имаме някакво, някакъв проект по лидер, някаква мярка, където имаме конкретни данни, конкретни случаи, те могат да бъдат сравнени с подобни мерки и дейности, които не са по програма Лидер. И по този начин виждаме, че подобни проекти могат да привлекат повече частни инвестиции. Разбира се, като изключвам тук доброволческата дейност. Второ, много по-добре освояване на а, инфраструктурата, именно защото всъщност местните групи а, участват. И на трето място, инвестираните пари а, водят до повече резултати. Например, в а, федерална провинция Саксония 41% от програмите за, и средствата за а, програмата за развитие на селските е, райони са били освоени от а, програма Лидер. Всички местни групи. Всъщност са били много удовлетворени и изненадани от това. Така че вие сте тези, които трябва именно да разпределяте средствата от бюджета, който ви е поверен. И това въже разбира се, за хората, които се занимават конкретно с проектите и които ги изпълняват. Има обаче и оценители. Е, човек не трябва да се изнервя от факта за това, че а, не може да измерва всичко посредством статистики, защото има в а, а, обществените и социалните науки има достатъчно методи, методи, с които може да се измерват, например, а, да се прави е, кър, кър, измерване на духовния потенциал, така да се каже. Това е възможно. Съществуват такива методи. Според нас, програма Лидер би следвало да приложи такива методи. Факта, че местните групи се увеличават, и въпреки всъщност така, проблемите, които вие тук казахте, че и хората се, са притеснени и така нататък, но именно хората не забравят опита и положителните резултати. Трябва да се спазват основните принципи на лидер и да се запазят. Естествено, че трябва да се правят проверки. Като следваме обаче принципа за децентрализация и това да бъде прието от а, местните власти. Като разбира се, се съсредоточим върху а, квалифициране на хората, на които участват именно в тези местни групи, които следва да, и то доброволно, а, като доброволци да прилагат тези стратегии, като и в крайна сметка да се а, извлечат тези поуки за а, решение на европейско ниво. И в заключение, този метод да бъде разширен и адаптиран в контекста именно на е, местното развитие, водено от общността, което да се пренесе и в град, градска среда. И това ще бъде един невероятен принос на тази програма. Именно защото лидер вече е постигнал успехи в селските райони. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Лукеш. Сега ще прескочим господин Целяри Хойзлинг голямата група и отиваме към господин Фланаган, лявата група. Благодаря. Имам бързичък въпрос във връзка с казаното от италианския оратор, който каза, че има 20% заделени за администрация. Това цифрата само за Италия или, е, или изобщо за инициативата? No Ако няма други въпроси, Бих искал да се обърна към експертите на трибуната и да ги попитам дали ще отговорят, може би, по реда на изказванията си. Но въпросът беше конкретно към вас. Ah, Flanagan, Бихте ли повторили въпроса си, господин Фланаган? Да, вие споменахте 20% разходи за администрация. Това само в Италия ли е или е общата цифра за целия Европейски съюз? Um, Мисля, че е много важно да се направи разлика между администрацията и анимацията, защото до 25% могат да се изразходват за анимация и текущи разходи, което означава съживяване на района. Не разполагам обаче с цифри, които да покажат сравнението между различните места – Uh, е, всъщност е, в последните проучвания се вижда и това много ме радва, че прагът е вдигнат до 25% съгласно регламента. Но ако разговаряте с хора, които работят по лидер, те ще ви кажат, че всичко това се поглъща от огромната административна работа и бумащината. Така че те биха искали да им се даде повече време за осведомяване, за изграждане на капацитета, не само за развитие на проекта, но не разполагат с такова време заради огромното нарастване на бюрократичните задължения. Благодаря ви навлизаме в много оживена дискусия. Господин Целер се намесва. Благодаря ви, господин председател. Внимателно изслушах изказванията на експертите. Аз не съм член на комисията по земеделие, но съм член на комисията за бюджетен контрол и регионално развитие. Един въпрос непрекъснато се появява сред нас. Особено, а, що се отнася до а, процентната на грешка по лидер, който е доста висок, над средното ниво. А, тук беше казано, че при повечето участници най-сериозният проблем това е справянето с голямата бюрокрация свързана с административната тежест по програмите. Така че ние всички трябва да помислим как може да се отпростят процедурите. И освен това сме изправени пред един така философски въпрос. Програмите за развитие на селските райони са част от а, общото развитие и градоустройство – някои колеги смятат, че а, този втори стълб а, трябва да се разглежда също и в а, рамките на ОСП. Смятам, че преките плащания обаче са нещо по-различно, отколкото програми за развитие на селските райони. В нашата комисия по, за регионално развитие ние смятаме, че всъщност тези програми за селските райони трябва да бъдат под общата шапка на големия общия регламент и процедурите по тези програми да бъдат адаптирани към останалите. По този начин ще имаме една по-добра съгласуваност между програмите за регионално развитие с програмите за развитие на селските райони. Това ние смятаме. Какво вие смятате? Благодаря ви, господин Целер. Всъщност двама от нашите експерти поискаха думата. Заповядайте, вие сте първи. Благодаря ви. По първия въпрос за тези 20% административни разходи не мога да ви кажа с точност И не съм сигурна за какво се използва тези 20%, дали са за неприсъщи разходи. Възможно е наистина да са и 25%. Същевременно знаем, че екипите на място разкриват добри работни места, така че тук има реална възможност е, за районите. До някъде проблемът е и решение на проблема. А по вторият въпрос развитието на селските райони разбира се е изключително важно. И тук е необходима по-голяма подкрепа, защото развитието трябва да бъде и устойчиво. Следователно, това е и начина да защитаваме тези фондове. Благодаря ви. И сега господин Фаджони. Благодаря. Искам да отговоря на отговора за 20% разходи, които цитирах. Нашата позиция за тези средства е е, че те трябва да бъдат намалени и да бъдат насочени към селското стопанство. Анализ, който направихме, показва, че бюрократичните разходи за местните групи са средства, които се взимат от селското стопанство. Така че Копа Кочека смята, че по-голямата част от тези средства трябва да се насочи към селско стопанство. И сега ще направя изключение. Ще се върна към първия панел и ще дам думата на госпожа Лорис Хофман и вие сте последния оратор, което означава, че отговорността ви е огромна. Да, благодаря. Исках да кажа защо обща селскостопанска политика трябва да бъде обхваната от, от регламента за общо приложимите разпоредби. Политиката за развитие на селските региони е близко до ОСП, защото по този начин се гарантира, че средствата ще отидат в селските региони. Ние бихме искали повече средства да се изразходват в селските региони. За съжаление, е, средствата са ограничени и често те идват от политиката за развитие на селските региони. През следващия период политиката за развитие на селските региони ще бъде в по-глобален контекст като ОСП. Е първия стълб искаме обща стратегия за селското стопанство и останалите дейности, като инфраструктура и други в селските региони. Предлагаме и конкретен подход, който е основан на изпълнението. И тук има нужда от тясно взаимодействие между първи и втория стълб, за да се реализира тази идея. В продължение на повече от година обсъждаме възможността да се обедини регламента за развитие на селските региони. В регламента за общо приложимите разпоредби. Политиката за развитие на селските региони би се включила само в ограничена част на регламента за общо приложимите разпоредби. Онова, което направихме сега, е да вземем онова, което ни е нужно от регламента за общо приложимите регламенти в ОСП. Целият подход лидер е взет от регламента за общо приложимите разпоредби. Прилагаме много идеи от този регламент пряко в регламента за ОСП продължаваме да работим в взаимодействие с другите фондове. Държавите членки в плановете за ОСП ще трябва да предоставят информация за това как осигуряват съгласувано с другите фондове. Ние ще се погрижим тази, това да стане дори ако не са обхванати или ако са обхванати само частично от регламента за общо приложимите разпоредби. Имам още две задачи. Едната е одобряване на препоръките на координаторите. Това заседание се е провело сутринта а, и на всички ви са раздадени препоръките и ако няма възражение, препоръките ще се считат одобрени. Господин Фланаган, разбира се. Да се запише в протокола. Освен мен самия, няма кой да одобри тези препоръки има ли, съществува ли кворум в парламента? В моята местна общност има кворум и ако няма кворум, просто отменяме заседанието. Господин Фанаган, вие сте много близо до използване на ядрения вариант – е, не се насърчава никой член на, на парламента да проверява кворума. А освен това, е, в момента провеждаме нередовно заседание, а изслушване. Така, е, препоръките се считат за приети. Уважаеми експерти и колеги, представители на Сметната палата и Европейската комисия, може би присъствието не беше многобройно, но заседанието беше полезно. Двете комисии решиха да организират това съвместно заседание, защото в парламента искаме да имаме по-обща представа за функционирането на политиките за регионално развитие. Комисията за бюджетен контрол изразяват критични бележки към политиките на институциите и разбира се, винаги обръщаме внимание на разходите за управление. Хората винаги подозират, че има нещо нередно. Комисията по селско стопанство често се представя като една от комисиите, които като харчат най-много за от бюджета, в крайна сметка ние се опитваме да извлечем на пухи от миналото, за да подобрим бъдещето. Както виждаме, селските региони са изправени пред много а, предизвикателства, свързани с инфраструктурата, заетостта и обезледяването. Европейския съюз а, а, проучва възможности за преодоляване на обезлюдяването без прекомерна бюрокрация. Ако можете да си представите, аз съм а, аз съм над 50 години и съм най-младия член в моето село, но децата ми не иска да се върнат на село. Трудно е, но се опитваме. Надяваме се, че нашата работа ще ни помогне да разберем по-добре предизвикателствата, пред които сме изправени и ще успеем да подобрим средата. Двата панела представих различни гледни точки. Основната полка е, че лидер, въпреки че е свързан с рискове, има потенциал да постигне синергии на местно ниво, за да подкрепя проекти, които иначе не биха съществували, както каза господин Луке. Нямаше лидер, трябваше да бъде измислен. Благодаря ви. Благодаря ви. Закривам заседанието. Е, особено благодаря на преводачите.